Уважаеми колеги, предлагам ви да започнем заседанието. По изключение ще имаме заседание, което ще се проведе в един ден, като имаме сутрешно и следобедно заседание. Между сутрешното и следобедното заседание ще се проведе заседание на координаторите в същата тази зала от 14 часа до 15 часа. Дневният ред на заседанието на координаторите е съвсем кратък и той ще ви бъде раздаден в рамките на следващите няколко минути. Имаме гласуване тази сутрин, а след обяд сред нас ще бъде комисарът Левандовски. От 15 часа до 16 часа ще имаме от закрито заседание, а след това между 16 и 16.30 нашето заседание отново ще бъде публично. Останалата част от нашето заседание по традиция се предава по интернет чрез вебстриминг. Ще продължим работата си утре в малко по-различен формат, тъй като утре ще се проведе междуинституционална конференция относно многогодишната финансова рамка. Това ще бъде втората конференция от този вид – Първата бе проведена през октомври, втората ще се състои утре. Тя се организира съвместно от парламента, нашата комисия и датското председателство. Поканили сме представители на 27-те правителства, както и членове на националните парламенти като ще дадем възможност на всеки един да изкаже своето становище относно следващия 7 годишен период, както и относно начина на финансиране на въпросния бюджет. Запознали сте се с проекта за дневен ред. Бих искал да уточня, че със съгласието на докладчиците точки 6, 8 11, 13 и 15 ще бъдат разгледани на заседанието ни на 29 март. Cette fois-ci, nous n'avons pas de dossier, donc nous n'aurons pas à traiter le point 20. Няма да разглеждаме и точка 22. Ако няма възражения, приемаме дневния ред в настоящия му вид. Втора точка от дневния ред съобщение на председателя. Няма да се спирам на тях. Продължаваме нататък. Точка трета. Преди малко а, ви информирах за утрешната конференция, но накратко няколко думи за една друга конференция, която се проведе вчера и завчера в Копенхаген по покана на датския на датското правителство и по покана на председателката на финансовата комисия имаше конференция с всички а, представители на финансовите и бюджетните парламентарни комисии на останалите 26 държави членки, както и на Европейския парламент. Аз също присъствах там. Имаше представители на парламентарната комисия ЕКОН. Аз представлявах бюджетната комисия. Конференцията се проведе в рамките на два дни. Аз присъствах на първия ден, в който се обсъждаше европейския бюджет и следващата многогодишна финансова рамка. Дискусиите бяха интересни. Те се отнасяха до новите собствени ресурси, по-специално данъка върху транзакциите, върху финансовите транзакции, както и относно категориите разходи, които трябва да бъдат финансирани в периода 2014-2020 година. Тази конференция а, служи за основа на нашата утрешна конференция. Редно е да си зададем следния въпрос. След като приключат тези междупарламентарни, междуинституционални конференции, ще трябва да помислим как да се организираме по-добре, така че в рамките на няколко седмици да поканим същите представители на националните парламенти, които трябва да обсъждат същите теми, но в различни формати. Първоначално нямаше никакъв диалог между националните парламенти, а, а накрая се получи прекалено разширен диалог, така че трябва да внесем малко ред в нашата организация, но в общи линии нещата вървят на добре. Не зная дали датското председателство имаше свой, има свой представител, но аз бих искал да благодаря на датското председателство за начина по който датския парламент и датското правителство упражниха своите компетенции в рамките на датското председателство в изцяло европейски дух. Впрочем, утре ще имаме честа нашата конференция да бъде открита от председателя Баросо, председателя Шулц и министър-председателя на Дания, бившата ни колежка госпожа Шмидт. Точка трета от дневния ред. Одобрение на протокола от заседанието от 28 февруари 2012 година. Както обикновено, ако няма възражение, считаме протокола от заседанието за одобрен. Сега ви предлагам да преминем към една презентация, която официално не фигурира в дневния ред, но която е предвидена за днес. Запазете тишина, ако обичате. Представяне на проучване по наше искане, по наша заръка, Поискахме от експерти да направят това проучване във връзка с контрола на външната политика от националните парламенти и Европейския парламент. Тоест, искахме да се направи сравнителен анализ на въпросния контрол, да се изведат евентуалните заключения от това, ако обичате наистина. Запазете тишина. Госпожа Нейнски Добре дошла. Надежда Ненски, която трябваше да наблюдава провеждането на това проучване. Проучването под заглавие насочване към комплексна стратегическа и економическа активна политика на ЕС беше дадено на професор Джули Шмидт, който работи в университета в Кембридж, както и госпожа Хеф, която е докторант. Те са сред нас тук. Благодаря ви. Надежда, бихте ли желали да кажете нещо? Yeah, thank you. Uh, благодаря, господин председател. Бих искал да, да благодаря на, изслед... на за работата по тази тема. Коя... Това изследване е много навременно. За първ път ще об... обсъдиме и новата многофи... многогодишна финансова рамка след взимането, влизането в сила на Лисабонския договор и след създаването на службата за външна дейност. Това е първият рег... Рег... регламент, който ще направи от, оценка на приложението на финансовия регламент, който се прилага. И който и ще отчете ефективността, европейската добавена стойност, е, е, европейската полза. Синергията, бюджетните, бюджетна синергия не, оз, не означава повече правомощия, а повече по-рационално използване на нашите инструменти, повече усилия за използване на е, ресурсите, с които разполагаме. Това в никакъв случай не води до намеса в националните правомощия, а по-скоро една по-добра координация, едно по-добре споделяне на, на инструментите в обща синергия. Това може да бъде постигнато в рамките на Европейския съюз, ако ако има обща интерес от, от страна на Европейския съюз и на, национ, на националните правителства. В изследването става, става ясно, че има възможност за по-добра синергия в различните дейности, свързани с външната политика, включително и дипломатическата дейност, тъй като Европейския съюз при всички случаи е вече лидер в областта на управлението на кризите, хуманитарната помощ. И накрая ние, като депутати от Европейския парламент, трябва да създадеме необходимите инструменти за създаване на синергия и координиране на дейността и да насърчиме националните правителства да е, ни сътрудничат в това. Благодаря, госпожа Ненски, за чудните встъпителни слова. Тя определи основата, за, е, основата на причините за това, защо сега този е, доклад го изготвяме. А е, какво трябваше да направим в това изследване, за да дам малко по-широк контекст? И също така да ви запозная и с обединяващата тема на доклада. Заработихме заедно с Мариела ще говорим и двете, за да не се налага да слушате само един глас. Ариел и аз, както и Джефри Едуардс от Кембридж, работихме по доклада. Той, за съжаление, не можа да дойде. Това е част от един по-широк многонационален проект, който се занима с ролята на националните парламенти в вземането на решения в Европа след Лисабонския договор. Това е един проект, който се изпълнява в Кембридж, Кьолн, Париж и Мастрихт. Целите са да предоставим препоръки на вашата комисия и парламента по отношение на външната политика и политиката на сигурността. Да се определят възможните синергии между националните парламенти и Европейския парламент в областта на външната политика – Избрахме 6 парламента Франция, Обединеното кралство, Полша, Ирландия, Италия и Дания, така щото да а, обхванем а, различни видове държави, а, северни, южни, традиционни, нови, тези, които с, проявяват интерес към а, военната намеса и тези, които се съсредоточават върху помощта за развитие. Афганистан, Либия и Палестина бяха аспектите на външната политика, които избрахме за нашето изследване. Целта беше да се разгледат казуси, които разглеждат в широк план външната политика – във връзка с военната намеса и помощта за развитие, защото там въпросите за възможните синергии са различни. По отношение на аналитичните инструменти, трудно е да се измерват синергиите и за да се постигне това е необходима повече информация, отколкото тази, която е обществено достояние в повечето страни като например бюджети е, за развитие, за военна намеса и външна намеса. Колко струва едно посолство, е, колко едно посолство, например. Това не са лесно достъпни е, цифри. И така, от една страна предизвикателство бе е да се намерят съответните данни и след това различни въпроси възникват в помощта за развитие и в отбраната и военната намеса. Така че разгледахме различни инструменти, а не един инструмент какъв е контекстът. Лисабенският договор дава повече правомощия на Европейския парламент, но също така и на националните парламенти. А, и означава, че националните парламенти могат да си сътрудничат по-тясно, отколкото в миналото. Финансовата криза също а, доведе до а, опити за намаляване на разходите в областта на защитата, отбраната, извинете, външната политика и помощта също се говори за съкрещение на разходите, например в областта на отбраната. Има обаче и други области, където финансовата криза може да наложи економии. Както каза госпожа Нейнски, работим в контекста на многогодишната финансова рамка вече, 2014-2020, така че сега е момента да се обсъждат такива економии. Сега ще дам думата на Арио да ни запознае с парламентите, които изследвахме. Благодаря. А сега ще ви запозная с останалата част от презентацията ни. Както каза Джулиан, първо ще ви запознаем с националните парламенти, които изследвахме, някои пречки в координациите между тях, ще посочим и някои добри практики. Ще разгледаме и трите казуса, страни и участие в нашите парламенти. Там ще се опитаме да определим някои области, където са възможни е, синергии Третата част от изложението съчетава първите две в разработването на този аналитичен инструмент, който да даде възможност на парламентите да определят и да развият синергии, защото, както казахме, националните и Европейския парламент са най-доброто място за постигане на подобни синергии при гарантиран парламентарен контрол също времено. Ирландия, Обединеното кралство, Франция, Италия, Польша и е, Дания са парламентите, които избрахме. Е, доста широко е, е разнообразието, както по отношение на география, така и по отношение на интерес към военната или външната политика изобщо. Имаме страни членки на НАТО и не членки на НАТО както и парламенти, чието практики са доста различни, различни подходи към бюджета в това число. Един от въпросите да определим най-добрите практики в парламентарните процеси. В доклада ще видите, че е, има е, и текст за начина по който функционират парламентите и е, различните етапи на бюджетния процес в шесте държави членки, които изследвахме. Един от основните проблеми, с който се сблъскахме е, при събеседванията по въпросите на бюджетния процес, опитвахме се е, да е, отрази най-добрите практики, а не най-лошите практики. Но това, което установихме е, че е, в един парламент подходът е особено е, ефективен но много често вземането на бюджетни решения е, е, разпокъсано. Министерствата в държавите членки не си общуват. достатъчно хората, които се занимават с отбраната, не общуват, не са в контакт с хората, които се занимават с помощта за развитие и подобна липса на комуникация бе е, отразена и върху функционирането на парламентите. отношение на политиката нямаше ясна стратегия. Установихме празнини и дублирания в Обединеното кралство, например. Помощта за развитие е насочена към страни като Афганистан, но хората, които се занимават с тази помощ, не са в тясна връзка с Министерството на отбраната. Този проблем съществува във всички държави членки. Това е един проблем, обаче, който може да се разреши с по-добра комуникация и координация. Разпокъсано е вземането на решение и е, в е, парламентарния контрол. В някои парламенти нещата стоят добре и бюджетните комисии, комисии по, и по бюджетен контрол е, обикновенно имат по-общ поглед на нещата. Погледнахме по какъв начин могат да се слеят секторната компетентност с бюджетната компетентност. Така че общо взето по подобряване на комуникацията и обмена на информация би подобрило вземането на решение, както и сътрудничеството между отделни парламенти. Трябва парламентаристите да си дадат сметка, че ролите им са взаимно допълващи се, а не конкурентни – националните парламентаристи често пъти отказват да признаят, че често пъти Европейския парламент е по-уместна арена за дадени дебати. Така че е, трябва да се укрепи съзнанието за взаимно допълняемостта на ролите на националните парламенти и Европейския парламент. Но все пак намерихме някои добри практики. Е, първото, което виждате на екрана, е свързано с вътрешната координация. Френския парламент е, е много добър пример, защото е, подхода им е много систематичен, както по отношение на предварителния, така и последващия контрол. Много по-добре е положението, отколкото в други парламенти, които изследвахме. Също така бе а, е, добро съгласуването и с сметната палата. Е, всеки аспект от бюджетния процес се проследява от самото начало до края. В вертикално измерение е, добър пример е и Дания за споделянето на информация между държава членка и Европейския парламент – Смятаме, че този процес трябва да стане е, норма в Европейския съюз. Така ще могат е, държавите членки, държави, е, националните парламенти по-лесно да споделят информация с Европейския парламент. И сега казусите. може да се каже, че две различни бяха задачите ни. Бюджетните практики в националните парламенти и след това примерите на външна политика и възможностите за синергии. Има два отделни въпроса. Тук първо, други начини, по които, по които могат да си сътрудничат парламентите и други начини за разглеждане на външната политика и установяване на възможности за економии Както каза госпожа Ненски, е, синергиите могат да доведат до по-ефективно разходване на средства или до економии. Трябва ли всеки да участва в Палестина? Не. А, в, а, избрахме Палестина обаче, е, защото това е една територия, където държавите членки вземат участие от десетилетия и а, е, на където Европейския съюз насочва а, сериозни средства. По отношение на а, помощ за развитие за а, Палестина, сериозни са средствите от Европейския съюз, а, но и държавите членки вземат участие. Въпросът е има ли дублиране при покриване на усилията? Могат ли да се постигнат синергии? Могат ли да се спестят а, средства? Могат ли да се споделят посолства? за да не се налага еднакви разходи да понасят всичките страни, които участват там. Установихме, че при Палестина италианците е насочват много по-голяма част от помощта си, отколкото други страни, но все пак не чак толкова много, защото са сравнително малък донор. Може да се извлекат полки от опита на италианците за подпомагане на палестински беженци в Ливан, например. Отчете се също, че държи, различните държави членки по различен начин предоставят помощта си. Италия, например, ги канализира през неправителствени организации и други институции. Великобритания, от друга страна, двустранно подхожда към предоставянето на помощ. Ако се предоставят средства чрез други организации, обаче въпросът е как се е, гарантира ефективния контрол на разходването. Италия и други държави членки, както и Съюза изобщо, биха могли да се замислят за това да се определят най-добрите практики, дали ефективно се разходват средствата и също да се замислят за съвместно програмиране. Възможна е синергия между Ирландия и Полша по отношение на развитието на селските райони, което може да дойде в допълнение на британския подход, който, подкрепя градското развитие. При Афганистан там е средносрочен ангажимент, който започна с военна намеса, но а, сега вече се предоставят и сериозни помощи за а, чужестранно развитие. Има предизвикателства пред единния европейски подход. Страна като Ирландия е неутрална, не би искала да се занимава с военни действия и се опитва да се увери, че помощта й не е насочена към точно военни действия. От друга страна, Обединеното кралство може да се опитва да подкрепи своите амбиции от областта на отбраната. Така че има ясно разграничение между чиста помощ за развитие, като например намаляване на бедността в единия край, в другия край а, военна намеса. Има обаче разлика в подходите между Дания и Великобритания от една страна, които предоставят както военна помощ, така и помощ за развитие. От друга страна, Франция по-скоро предпочита да участва от военната страна, но по-малко е осезаем ангажимента и за последваща помощ за развитие. Така че общите разходи са по-ограничени при Франция. 3 е, милиарда за помощ, а пък от Обединеното кралство получаваме 13 милиарда. Но има една добра практика в Афганистан. А, помощта, а, както при помощта, така и при военната намеса. различни части от страната са обект на внимание на различни страни. Например, Гази Полша, Хелмант Обединеното кралство. това означава, че не се дублират усилията. Да. Да, по-трудно се създават синергии, но поне опасността от дублиране е по-малка. Затова смятаме, че има полезни полуки, които могат да се извлекат от Афганистан в областта на сътрудничеството. Това обаче е, изисква рационализация на комуникацията. И третия казус Ливия. Това е сравнително млад случай. Военната намеса бе ръководена от НАТО, Обединеното кралство и Франция участваха активно. Извинявам се за грешката за Афганистан. Това, което казах, всъщност въжи за Ливия за помощта за развитие. От страна на Франция са много по-низки цифрите, отколкото Обединеното кралство. Докато пък при военната намеса цифрите са сходни 450 милиона от двете е страни. Тоест имаме много сериозни суми като военна намеса, но разлика в подхода за последващите действия по помощта за развитие. Либия също е много важна, защото се подчертава връзката между военната намеса и след това помощта за развитие. Разликата между Франция и Великобритания е пример за такъв разграничен подход към помощта за развитие и очакваме така да се запази положението и в обозримо бъдеще. Европейския съюз вече е изразил ангажимент за предоставяне на помощ. Тоест, не може да се каже, че Великобритания и Франция са действали самоволно, но остават неразрешени въпроси за прехода от военна помощ към помощ за развитие. Някои държави членки са по-склонни да вземат военно участие, други участие в областта на помощта за развитие. И накрая няколко въпроса, които не са в презентацията, но трябва да се подчертаят. Има множество двустранни и други инициативи, които се подемат и изпълняват от а, държавите членки. Белгия, Холандия, а, Франция, Великобритания, а, всичките а, тези примери дават възможност за извличане на полуки за, за рационализация. Френско-английското споразумение, например, е много добър пример за това. Белгийско-холандския случай може би е още по-ясен пример, защото а, там се споделя обучение и а, има едно усещане за споделени практики в областта на обществените поръчки в отбраната. Да, можем да кажем, че има възможности за сътрудничество по предоставянето на помощ, по съгласуването на развръщането на посолства, споделянето на посолства. Разбираме, че по този въпрос имате друг доклад, така че не сме навлизали в тая тема. Но по отношение на помощ, инициативата, извинете, декларацията от Париж вече доведе до преводи и до съгласуване на помощта за развитие. По отношение на съвместните обществени поръчки може да има стратегии, но ни е трудно за сега да видим уход от страна на държавите членки да подемат такъв подход съвсем накладко сега аналитичния подход. Ето тук се връщат националните парламенти. Нещо, което беше много ясно от трите казуса, е трудността при намирането на необходимата информация. Установихме, че е, трябва да се предприемат няколко стъпки и че именно парламентите са най-доброто място за това. Та, аналитичните инструменти са различни за Подбранителната политика и политиката за помощ за развитие. Там анализирахме възможността парламентите да общуват помежду си. Това, което трябва да се свърши в областта на помощта за развитие, първо, то звучи нещо, като нещо много просто, но не се прави. Това е оценка на политиките и на националните парламенти и на Европейския парламент. Много е хубаво да се говори за синергии, но ако политиките са различни между държавите членки и парламентите, няма как те да се постигнат. Оттам следва оценка на общите ресурси, което е общото предоставяне от Европейския съюз плюс от европейските членки. После помощ за развитие две неща трябва да станат. Първо да се определи информация за разходи от страна на донорите и целевите държави членки. това зависи от целите. Грамотност, предотвратяване на конфликти и така нататък. Тези два елемента трябва да се съчетаят и по такъв начин парламентите трябва да са в състояние вече да намерят възможни стратегии. Инструментът за дипломация и отбрана е малко по-различен, защото там са по-дългосрочни разходите, има обществени поръчки, но пак трябва да се прегледат целите и капацитетът, политиките, но също и капацитет, като например инфраструктура и личен състав. И след това се установяват празнините, пропуските и се установяват стратегии. И така, в заключение няколко препоръки. Понякога изглеждаше по време на изследването, че установяваме повече проблеми, отколкото решения, които се прилагат но установихме, че е, има, въпро... има проблеми свързани с е, некачествена информация и случаи на е, проблеми свързани с припокриването, дублирането на усилия. Ако се укрепи сътрудничеството между парламентите, държавите членки и Европейския съюз, тези проблеми ще бъдат ограничени. Това предполага на национално ниво по-добра вътрешна координация между министерства и в рамките на парламентите. Необходима е ясна национална стратегия. Това зависи от националната външна политика с ясно разпределение на ролите на държавите членки и позицията на държавите членки по отношение на военната намеса необходимия капацитет зависи от подхода, който се предприема. Това също въжи и за Европейския съюз като цяло. Важен е въпросът за това по какъв начин се предоставя помощта за развитие. Има общо, общ ангажимент за предоставяне за 0,7% от брутния национален доход за помощ за развитие. Само Дания за сега надвишава тази норма с 0,8%, а Великобритания се доближава. Но е важен въпросът за това как да се а, разходва, как да се насочва тая помощ. Едва ли някой ще намали тези е, цели. А, важно е обаче да се укрепят резултатите, които се постигат от нея. По отношение на военния капацитет, важният въпрос е, е какво искаме да постигнем заедно в областта на отбраната. Трябват ли ни танкове на всички? Със сигурност не. И така, по-добра координация и по-ясни национални и европейски стратегии. Това обаче предполага много по-качествена информация, обменна информация за бюджетите и ясна информация за разходите и капацитетите на отделните страни. Комуникацията трябва да тече както вертикално, така и хоризонтално. И така, хоризонтално между парламентите, вертикално между организации и също вертикално между националните парламенти и Европейския парламент. Това може да ни даде възможност да рационализираме процеса, да постигнем и в економии и по-ефективни резултати, но трябва много ясно съгласуване на усилията. И така, в заключение има определено области, където могат да се реализират економии. Определено има и вече добри практики, където подобряването на отношението между бюджетните и секторните комисии са от голямо значение, но за да се идентифицират стратегиите и за да се изпълнят стратегиите, трябва да бъде много ясно какви са целите и амбициите на държавите членки и на Европейския съюз. Това трябва да стане възоснова на обмен на информация и координация. Ползването на 10 член от първи протокол от Лисабонския договор може да даде разумен път напред. Трябва обаче да бъде много ясно по какъв начин си а, взаимодействат парламентите и националните парламентаристи често са скептично настроени по отношение на участието си в а, а, парламентарни заседания в Брюксел. Договор за, за отбрана между Англия и Франция, между Обединеното кралство и Франция се контролира от малка парламентарна комисия, но въпреки това действа ефективно. И накрая големите форуми не на всяка цена са ефективни. Един от проблемите ми тази сутрин е, че е, за първи път е, говоря пред парламента. Обикновено говоря изправена а, е, и поддържам визуален контакт. А сега вие ми гледате тила, не мога да следя ре... реакциите си по подобен начин. Е важно да създадете междуличностна динамика визуален зрителен контакт с националните парламентаристи. Трябва да се познавате чрез различни е, мрежи. Необходимо е неформално общуване, виртуална е, мрежа за общуване. Защо не? Защото ако успеете да установите къде са дефицитите на информация, е, ако така ще се постигне един системен подход – ще се установи общо какво се разходва в Палестина, кой какво прави там, припокриват ли се проектите в помощта за развитие. но един системен подход към парламентарните разисквания може определено да подобри качеството и обмена на информация. за да се установят същинските възможности. Някои, някои от аспектите на това сътрудничество може да стане е, в е, националните партии, в контактите между национални е, депутати и евродепутати, но това не е достатъчно. ще спра до тук и съм готова да отговоря на ваши въпроси. Благодаря. Благодаря ви за това много ясно представяне с много информация, с лични споделени виждания. Гъран. Благодаря. Аз смятам, че това Вашето, вашето представяне беше много интересно. Това са неща, по които говориме от години. Наистина много е трудно да се да се да има обща политика за сигурност и отбрана. Знаеме, че страни като Франция и Великобритания много трудно се споделят суверенитета си и те са свикнали да имат а, своето място, своята роля в ООН, в съвета за сигурност. Но целта е общата политика да бъде много по-ефективна, да може би да направим економии по този начин да постигнем една по-координирана политика на сигурност. Моя въпрос е следната. Много държави членки и Европейския съюз имат е, хора по, по местата, имат мисии по, по, по места това води, това води ли до едно разумно разпределение на отговорностите между различните актьори на, или води до препокриване? По-добре ли е, е да се действа чрез Европейския съюз или чрез националните е, власти, националните органи, но по по-координиран начин? Е, как ще бъдем по-оперативни по места при по-координирани национални е, служби, органи или чрез Европа? Тоест, е, Европ... Е, но ако Европейския съюз трябва да стане координиращия орган, то тогава ще трябва да имаме, да разполагаме с повече средства. Аз мисля, че има, има достатъчно, имаме доста, достатъчно потенциал и тук и там, но трябва повече координация, господин Хартунг. Благодаря, господин председател. Благодаря за това изследване. Но Въпроса, който може да си поставим е необходима ли е ние обща европейска външна политика на равнище Европейски съюз. Дали в крайна сметка всичко това не може да става на национално равнище. Ето, например, много държави членки по получават помощ от Европейския съюз, като например Палестина, която получава милиони. Ние, холандците, смятаме, че трябва да се подкрепи демократичната страна Израел, а не Палестина. И, искам, да, искам да знам какво точно се дава за Палестина? Зададах въпроса на Европейската комисия, не получих отговор и това е, подбужда странни въпроси у мен. Е, госпожа Гес Креслер. Благодаря ви. Създадахме служба за външна дейност, за да можем да се справиме с задачите, които ни, ни предстояват да решиме. Що се отнася до координацията в тази служба, можете ли да кажете дали тя е добра? Много, много, много предложения бяха направени и вие правите предложения, но ние имаме, имахме и в минало органи за програмиране, координиране. Е, кажете какво трябва да се направи нещо малко по-подробно. Не, изследването не беше на тази тема, казва председателят. Разбира се, ще може би ще трябва да се направят допълнителни изследвания на тази тема. Надежда, може би искате за да зададете някакъв въпрос на а, тези, които са направили изследването. Съгласна съм с всички препоръки, които бяха направени. Искам само да, да кажа, че ни а, трябва да разгледаме в дълбочина и подробно всички препоръки, които бяха направени тук в този комитет. Значи трябва да рационализираме оперативните цели. Трябва да има съвместно програмиране и могат да се постигнат е, сине, може да се получи синергия в оперативните дейности, дипломатическите и консулските дейности. И това ако постигнем това, мисля, че просто вече няма да си задаваме въпроса необходима ли и можем ли да изградиме една обща външна политика, тъй като има много хора, които изпитват съмнение още, но тогава просто това ще стане реалност и ви благодаря за всичко, което направихте. Сега може и да отговорите на въпросите по-специално на тези на господин Ферм. Need... Благодаря. Съвсем накратко ще отговоря отговоря, защото знам, че няма много време. Госпожа Грес, Дреслер, опитваме се е, да напишем доклада си, така че да не се припокрива друга свършена работа. За това, затова трябваше да не се съсредоточавам върху службата за външни дейности. дейности и също разбираме, че, се, е, че други хора работят по въпроса за съвместяването на посолства. За да се постигнат реални економии, е, все пак трябва да кажем, че основната дейност, от която това може да се извлече, е съвместяването на посолства и представителства. По такъв начин се постигат множество е, ползи, като економии, но също и постигането на е, по-добро взаимодействие. Това, което работите с хора в една сграда, вие се срещате с тях и, общу... и обсъждате неща с тях, общувате с тях. Това вече е, се вижда на практика в някои случаи, но може да се свърши много повече в тая насока. Определено това ще доведе до осезаеми економии, но не сме го покрили в доклада, както казах за Холандия и палестинския случай не мога аз да говоря, други трябва да говорят по този въпрос, но а, по отношение на конкретните въпроси има определено възможности за подход отдолу нагоре. Това е нещо, което видяхме с помощта за развитие. На практика обаче а, неправителствените организации, практиците си общуват. Така че подходът отдолу нагоре е полезен, според мен. По отношение на координацията и сътрудничеството, мисля, че е ясно, че във всяка област на външната политика, външ, външната политика, помощта за развитие и отбраната, в някакъв момент правомощията са в ръцете на Европейския съюз, но това, което трябва да се постигне, е извличането на максимално влияние – Европейската комисия работи заедно с а, а, немското правителство, например, а, и по такъв начин комисията насочва средствата. Така че средството за оперативно прилагане на политиката може да бъде чрез една от държавите членки. Това е възможно и при взаимното поставяне на цели и е намаляване на припокриването при контрола. Господин Хартон. Да, благодаря. Изненадан съм, че не чух отговор на въпроса си. Проучването се отнася до ролята на националните парламенти и на Европейския парламент. Така че именно тук трябва да водим тази дискусия. Затова е жалко, че избягваме да водим тази дискусия тук. Благодаря. Скъпи колега, съвсем не избягваме тази дискусия. Ако следите по-внимателно работата на бюджетната комисия, ще видите, че миналата година изпратихме мисия на бюджетната комисия, на комисията по развитие, на комисията по външна дейност в Израел и в палестинската територия. Защо именно там? защото изчислихме общата сума на помощите, които по различни пътища Европейския съюз отпуска на палестинските територии. Така че това са териториите, които се възползват в най-голяма степен от тези помощи. Многократно сме обсъждали тази тема в бюджетната комисия, изготвени са писмени доклади и в тях се казва, че парите, които отпускаме на палестинските власти, помощите за развитие на администрацията на палестинската територия, са добре изразходвани пари. Получихме и благодарности за това, защото в крайна сметка европейският данакоплатец плаща на мястото на израелските данакоплаци за администрирането на тази територия. И израелските власти практически не управляват административно а, палестинската територия. Така че, относно въпроса, който вие задавате, отговорът е, разполагаме с конкретни цифри, с които може да се запознаете, но не това беше целта на проучването. Благодаря на госпожа Смит и на госпожа Хав за представянето и за предоставените отговори. Джеймс, думата ли искате? Аз искам да приключим с темата. Аз имам друг въпрос, който е свързан с това, което казахте. Добре, ще обсъдим този момент малко по-късно. Аз от своя страна бих искал да кажа следното. Първо, Явлението, което подчертах двете експертки, а именно липсата на сътрудничество в държавите членки между администрацията и парламентарните комисии, които отговарят за външната дейност, както и парламентарните комисии, които отговарят за помощи за развитие, за отбрана, за хуманитарна помощ и така нататък. Този проблем съществува и в Европейската комисия. Той съществува и в Европейския парламент. Този проблем е повсеместен, така че всички сме изправени пред това предизвикателство. Бих искал да посоча също така, че до този момент в националните парламенти се осъществява, осъществява малко или а, не до там добър контрол. Но всъщност никой не счита, и не се съмнява по-скоро, че една обща европейска политика би дала по-ефективен резултат с по-малки разходи. И примера с Афганистан беше изключителен. Има около 23 или 24 държави членки, които изпратиха военни отряди на място. И за какво служат те? За нищо. Десет години след това можем да направим а, ужасна равносметка в това отношение. Всяка държава членка обаче гледа само това, което прави нейния военен отряд. Всеки национален парламент се гордее с постиженията на собствения си военен отряд, но никой не разполага с цялостна представа за картинката. Така че Десет години по-късно, може би трябваше да поступим другояче. Ако вземем предвид всички военни разходи, които разбира се в по-голямата си част се правят от САЩ, ако вземем предвид и разходите за помощ за развитието, сме изхарчили 10 или 20 пъти повече от брутния вътрешен продукт на Афганистан. Така че всеки може да си направи тази сметка. Нямаме обща оценка на направените разходи. Така че в един момент си даваме сметка, че се нуждаем спешно от механизъм, който да ни позволи във всяка международна операция, без значение дали в нея участва Европейския съюз или различни държави членки, Та, нуждаем се от механизъм, който да осъществи глобален контрол на а, провежданата военна операция. В Афганистан а, ситуацията е малко по-различна и а, там случаят с училищата трябва да бъде взет предвид. Не трябва да забравяме и пиратството в Сомалия. Това е един абсолютен финансов и военен и политически скандал а никой не се интересува от тази ситуация. Там се разиграват големи пари от економическа и военна гледна точка. И имаме много големи загуби в а, а, военноморското дело. Всички обаче са доволни, Европейския съюз е, е доволен, нашите а, военни флоти са виновни, извинете са доволни, но в крайна сметка резултатът е никакъв. Колкото повече се насочваме към многонационални операции под егидата на ООН, толкова по-добър политически бюджетен контрол ще имаме. А нашата роля в бюджетната комисия не е да се намесваме относно съдържанието на самата политика. Не. Нашата роля е да сметнем общата сума на разходите. Разходите на Европейския съюз и заедно с националните парламенти да пресметнем националните разходи, така че да може отговорниците за външната политика на ЕС да поемат своята отговорност. Казваме им, ето това са разходите по военното дело, това е сметката, вие сега преценете дали разходите са си стрували. Ние не можем да правим тази оценка, те трябва да я направят. Така че това, което бих искал да ви предложа, като разбира се благодаря на нашите две експертки, е това проучване да стане публично достояние. Разбира се, това вече стана, тъй като Представенето беше предавано публично в интернет, но бихме искали Комисията по външни отношения, както и Комисията по развитие, както и Върховния представител да го получат. Ще го изпратим също и на националните парламенти, за да може и те да се запознаят с всички заключения в него и които считат за полезни. Последните месеци се провеждаха все повече и повече конференции, които се съсредоточаваха върху бюджетния аспект. Но а, трябва да знаете, че до сега а, ние всъщност нямахме съгласие между Европейския парламент и националните парламенти относно доброто сътрудничество в областта на външната дейност. Договора за а, Западния съюз вече е невалиден. Ето защо трябваше да се опитаме да заменим тази структура с нова, която да упражнява този политически и парламентарен контрол на външната политика на държавите членки. Към момента в рамките на Козък и между а, председателите на различните парламенти не се стига до съгласие. И аз, доколкото знам, а, преговорите съвсем а, не се провеждат в благоприятна атмосфера. Благодаря на госпожа Нейнски, а сега ще дам думата на колегата, който също искаше да каже нещо по изследването. Благодаря. Поздравления за докладчика. Този документ мисля, че трябва да се представя в нашата нова генерална дирекция, защото може в тази връзка да се замислим какво можем да правим от тук нататък. Искам обаче да ви обърна внимание на един пилотен проект 25109 Става въпрос за стратегическия подход към междуинституционалните процеси. Миналата седмица бе издаден документ взаимосвързани граждани, полицентричен свят и стратегическото мислене на Европейския съюз в бъдеще. Два въпроса искам да повдигна. Хората, които са изготвили а, доклада, биха могли, ако комисията реши, да направят кратко изложение за този документ, защото е доста интересен. Става въпрос за економическия преход и а, процесите между изтока и запада. Също така втората фаза на проекта вече създа, започва да създава самата система, а, и, която е от а, голямо значение за бюджетната комисия и междуинституционалната работна група. Благодаря, Джеймс. Наистина ще предоставиме заключенията и мисля, че те ще бъдат много интересни за цялата комисия по бюджетите. Това всъщност е един проект, пилотен проект, който ще ни бъде представен от Джеймс в най-скоро време, господин Салато. Благодаря, господин председател. Исках да изразя своето задоволство от казаното от вас. Нашата комисия на пръв поглед изглежда много техническа комисия. Всъщност ние днес се занимавахме с е, е, политически въпроси, които имат и наистина и технически последици. Мисля, че подобни политически оценки и а, е, дебати трябва да бъдат по-разпространени в Европейския парламент, за да дадат смисъл, дух на нашата работа. Аз не смятам, че трябва да се да се спираме и да се ограничаваме с техническите аспекти, защото това превръща Европа в нещо, към което нашите е, граждани не се чувстват при, са причастни. За това мисля, че трябва и госпожа Аштън да говори с един глас, казаното и мисленото тук, а не просто всяка отделна страна да развива своята външна политика. Още веднъж искам да кажа, че със задоволство изслушах казаното тук. Благодаря, скъпи колеги. Ние, разбира се, няма да превишаваме ролята си. Ние, в крайна сметка, сме бюджетна комисия, така че ние ще се занимаваме с, с средствата, но ще огласяваме по какъв начин се използват тези средства и ще, ще приканваме институциите и върховния представител да, на отчетност, т.е. дали средствата, които влагаме, дават очакваните резултати. Сега ви предлагам да гласуваме. Това да минем към сериозните неща. Всички ли имат си, си носите картите за гласуване? Този път аз не забравих а, моята карта. Ако някой не разполага с карта, моля да ми съобщи. Започваме с доклада Вогн, точка 5. Доклада Вогн. Очаквания, приходи и разходи за 2013 година. Първото изменение на господин Хартунг за, против, практически всички, отхвърля се. Второ на господин Гербранди, докладчика е за, против, аха, НП е против, но мисля, че само НП е против, така че доклада се приема. Трето на Андриансен. Докладчика е за, против, въздържали се мнозинство за отхвърляне на това изменение. Четвърто на госпожа Оденберг. Докладчика няма мнение по въпроса. Кой е за? Против? А, мисля, че трябва да провериме. И аз имам право да гласувам. Един социалист в повече е гласувал. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 20 за, 11 против. Приема се. Осмо се оттегля. Пето на госпожа Вертман. Докладчика е против. Госпожа Вертман не може да участва в нашето заседание. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Шесто се оттегля госпожа Андренсен, нали? Да. Седмо на господин Де Йонг за против. Въздържали се, отхвърля се. Девето на Олмайер се оттегля. Компромис А за против двама въздържали се, приема се. И сега Минаваме към изменение 15 на порта. Докладчика е против. За либера... либе... либерали, консерватори гласуват заедно с комунистите. Да, против. Въздържали се, отхвърля се. 16 на Моника. Докладчика е за за, против, въздържали се, приема се. 17 на господин Хартунг, докладчика е против, за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 на госпожа Андреансен, докладчика е против, кой е за, се същите, против, същото мнозинство, отхвърля се. 19 остава в сила, тъй като предишните изменения бяха отхвърлени. Докладчика е за, кой друг е за, против, въздържали се, приема се. 24-то. Тъй като другите са включени в компромиса. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 на Порташ, докладчика е против, кой е за, няма нито един, отхвърля се от всички. 26 на докладчика за против въздържали се, приема се. 27 гласуваме в две части първа част приканва с докладчика е за, кой е за, против, няма никой, въздържали се, първата част е приета, втора част докладчика не изразява позиция за, кой е против, НФ, е, НФ е разгромено и втората част се приема. Двадесет и осмо на господин Хартонг, който е- господин Салатов, господин председател. Много ви, много, много ви моля, не казвайте всеки път, че НП е разгромено. От, е, ако, щом аз го казвам, това просто звучи скромно. Добре, няма повече. Но не искам. знаете, че всичко тук е в дух на приятелство. 28. За 4 против. Мнозинство отхвърля се. 29 на господин Гербранди. Докладчика е против. Кой е за? 8 против. Мнозинство въздържали се. Отхвърля се 30 на Моника Олмайер. Докладчика не харесва това изменение. Кой е за? против. Благодаря. Този път друга група е изолирана. изменението се отхвърля. Съжалявам Моника, съжалявам и за групата на Моника на Де Йонг, за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 на господин Хартон. кой е за, против, отхвърля се. 33 на господин Хартунг. Е, не, докладчика не е, не е изразил мнение, а всъщност то е включено. Става дума за, е, за едно единно седалище. Ако го приемем няколко пъти, просто ще имаме 3 или 4 седалища и всеки от тях ще е само по себе си единствено по рода си. Господин Де Йонг, следващото. Докладчика е против. Про, да, против, въздържали се, отхвърля се 35 на госпожа Халк. Докладчика е за. приема се. 36-то също е, е включено. 37-то на Хартън докладчика е против. Не, 36 не, не, не е ли включени? Извинете, казва председателя. Ако приемеме 36-то, всъщност включва и 56-то. А докладчика няма мнение по въпроса. за, против, въздържали се, приема се. Так, в такъв случай няма да гласуваме 59. 37 на господин Хартунг. Двама. Трима. Против. Въздържали се, отхвърля се. 38 на госпожа Дебер за единното и единствено седалище. 40 на Моника. За, против. Въздържали се. Приема се. 41 на Хелга. Докладчика ми го ще. Хелга е за, всички други са против. Отхвърля се. 42 за, против 3 въздържали се, отхвърля се. 43-то се оттегля, 44-то на господин Морганти трябва да се гласува. Докладчика е против, кой е за? Вносителя, трима, против, въздържали се, отхвърля се. 45-то на докладчика и е господин Фърм и с допълнително устно изменение в параграф 12а трябва да се поиска и изисква да, изисква да бъдат преразгледани правилата и така нататък. Какво е за това изменение плюс устното изменение? За против. 4-ма, против. Въздържали се, приема се. 47 на докладчика за против, въздържали се, приема се. И минаваме към 51-во на докладчика. Устно изменение. Разполагате с текста в параграф 13а. Отбелязва, че след заседанието по помирение и така нататък. И след това вече не се няма изменения, т.е. позоваваме се на заседанието заедно с бюрото. За, против. Няма никой против. Въздържали се. Приема се. А сега следващото е 52 на господин Де Йонг. Докладчик е против. Шест за. Повече от 6 са против. Въздържали се. Приема се 53-то на Хелга Трюпел. Докладчика е против. Кой е за? Хелга, разбира се. Против всички останали. Отхвърля се. 54-то на Моника, тя го оттегля. 55 на господин Морганти, докладчика е против. Кой е за? Трима против е, мнозинство, въздържали се, отхвърля се. Компромис Б на докладчика за. Благодаря ви. Против. Въздържали се, приема се. И сега до 59, но 50, 59 влизаше в 38. И е, сега на Хартум 60 за, против, въздържали се, отхвърля се. 50, 61 госпожа Андренсен, докладчика е против, кой е за четирима, против мнозинство, въздържали се, прием, отхвърля се. Две на господин Де Йонг за против същото мнозинство. Отхвърля се. 63-то на господин Паскас. Докладчик е против. Кой е за? Един. Против много. Въздържали се. Отхвърля се. 64-то на госпожа Вертман с допълнително устно изменение на Моника Олмайер. Трябва да се включи unforeseen, думата unforeseen. Не, Моника нещо греша ли? Всъщност решихме че всичко това по някакъв начин е включено в предишното предложение, т.е. НП ще гласува против, тъй като няма смисъл да гласуваме много, многократно това. Не можем да гласуваме против нещо, което вече не съществува. Това е просто е една превентивна мерка за нещо, което пък на практика не съществува. Когато бях в начал, началното училище, се казваше, че минус по минус е плюс. Така че ако гласуваме срещу небитието, може да създадем нещо. Но, доколкото разбирам, докладчика е против. Става дума за 64-то. Вие сте против, така ли? Да, добре. Значи, кой е за 64-то? Госпожа Вертман. Два, трима. Четрима. Четрима, петима. Против. Останалите въздържали се, отхвърля се. И на последно място 65-то на господин Хартун за против. Благодаря ви. Отхвърля се. И сега електронно гласуваме цялото предложение. Ан Анианс, носите ли си картата? Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха, включително и Ан? Ан има ли право да гласува? Май либералите са малко повече, отколкото трябва днеска. Вижда ми се съмнително. Не, Ан няма право да гласува и ми да е дошла на време. Край на гласуването. 31 за, двама против, двама въздържали се. Ако Ан Янсен можеше да гласува, ще, ще гласува за. Това ще бъде записано в протокола. Поздравления на докладчика за много ефективната и успешна работа. Сега Точка 19. Устава, правилника за длъжностите лица. Доклада Лаян. Нашия заместник-председател. Всички ли имате? Си носите картите за гласуване. А Ненсен отново ще има право да гласува, като изхвърля Ян Мулдър. D'accord. Okay. Bien. Alors, nous votons. И така гласуваме по доклада на Джордж Лайън. Изменение четвърто на докладчика. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 17 на госпожа Херцхок. Тук имаме три гласувания. Първото Skills and Competencies. За, против, въздържали се, приема се. Втората част So as to ensure the all function groups. Докладчикът е против. Кой е за? Против? Имаме мнозинство. Въздържали се. Втората част се заличава. Третата част да се замени Shell Allow с Binds. Докладчикът не подкрепя предложението. Кой е за? Против? Същото мнозинство е против. Заличаваме третата част. Приемаме само първата от изменение 17. Изменение 18. Госпожа Сидония. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Изменение 19 е оттеглено. А не, извинете. 19 то изменение на Ингеборг има устно изменение, с което се добавя и в хихес. Докладчикът, въпреки устното изменение, е против. Кой е за? Против. Имаме мнозинство. Има една много мощна група, която е изолирана. Получи подкрепа, но това не бе достатъчно, така че отхвърля се. Същата група продължава да е губеща. Кой е за изменение 20? А, този път имаме по-голяма подкрепа. Кой е против? Благодаря. Имаме мнозинство, което подкрепя изменение 20. Изменение 21 бе оттеглено. Изменение 22 на Сидония. Докладчика подкрепя. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 23 е оттеглено. Изменение 24 на Мигел Портас и Юрген Клуб. Докладчикът е против. Кой е за? Елга. Против. Мнозинство. Отхвърля се. 25-то изменение се оттегля. 26-то изменение на Хелга. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Отхвърля се. Изменение 27 на Гуе. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 28 се оттегля. Госпожа Гресле, искам да оттегли 29-то изменение. Добре, 29-то се оттегля. 30-то също ли? Също. Преминаваме към точките от преамбила. Изменение 7. Госпожа Вертман, която е заличила. Докладчикът е заличил Харватия с устно изменение. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Длъжен съм да проверя по електронен път, защото не съм сигурен. И така. Аз също мога да гласувам. Гласувахте. Чудесно. 20 за, 16 против, няма въздържали се, изменението се приема. Изменение второ на докладчика. За против, въздържали се, приема се. Изменение 8 на госпожа Херцхок. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Изменение 3 на докладчика. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 на Хелга. Докладчикът е против. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 10 на ГУЕ, докладчикът е против, за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 11 Едит Херцхок. докладчикът е за, кой е, е за, против, въздържали се. Благодаря ви. Имаше мнозинство за. Приема се. Изменение 12 на госпожа Вертман. Докладчикът е против. Кой е за? Един, двама, трима, четирима против. Благодаря. Въздържали се, отхвърля се. Изменение 13. Госпожа Вертман, докладчикът е против. Кой е за? Един, двама, трима, четирима. Кой е против? Благодаря ви. Въздържали се, отхвърля се. Изменение 14 на Едит Херц. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. Изменение 15 и изменение 16 са сходни. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. По проекто резолюцията, изменение първо на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Изменение пето на Хелга Трюпел за, докладчикът е против, но всички са за, включително и докладчика, казва председателя. Кой е против? 7-8-9 човека, въздържали се, мнозинството подкрепя. По изменение 6 на госпожа Трюпел за, против, въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласуване по становището предлагам ви да го направим по електронен път. Моля гласувайте. Турмона воте. Всички ли гласуваха? Липсват ни още два гласа. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 35 за, 30 против, 3 въздържали се. Поздравления за докладчика. Сега ви предлагам да преминем към точка 18. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Докладчикът е на госпожа Матера, която не е тук. бюджетната комисия не знае какво да прави в такъв случай. Тя обаче е заместена от Салватор. Не зная дали това е печеливша стъпка, но и така. Доклада на госпожа Матера. Изменение второ от либералите. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Всички, които не са либерали, явно въздържали се, отхвърля се. Изменение трето на госпожа Вертман. Докладчикът е за, за, против, въздържали се, приема се. Изменение четвърто на господин Дарден. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Благодаря ви. Либералите Явно приемат. Приема се. Изменение 5 на господин Дърден. Докладчикът е за. Гласувайте за. Против. Мисля, че трябва да проверим. Гласуваме по изменение 5, внесено от господин Дърден. Моля, гласувайте. Те, те, Гласувайте, моля. Някои изчезнаха от залата или не гласуват. Край на гласуването. 12 за, 21 против, няма въздържали се, отхвърля се. Изменение 6 на господин Дарден с устно изменение. с което се добавя за периода 2014-2020 година. Тоест, внася се уточнение. Докладчикът обаче не приема изменението. Кой е за? против, въздържали се. Същото мнозинство, като преди малко отхвърля се. Изменение седмо на либералите. Докладчикът е против. Кой е за? Либералите плюс двама. Кой е против? Отхвърля се. Изменение по параграф 6 на господин Дарден да се замени Beyond с 31st of December с application submitted after D и така нататък. Той изнася се уточнение. Какво мисли докладчика по въпрос? Докладчикът е за. Добре. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. Изменение първо на либералите. Докладчикът е против. Кой е за? А, а, а. Добре. Кой е против? Мисля, че имахме мнозинство, но нека все пак се уверим. Изменение първо. Моля, гласувайте. Воти, воти, воти. Гласувайте, моля. Край на гласуването. 21 за, 13 против. Приема се. Окончателно гласуване по електронен път. Votre електроник, le vote est ouvert. Моля, гласувайте. Гласувайте. Има колеги, които престанаха да гласуват, защото се умориха явно. 27 за, 3 против, Приема се. Поздравления за координатора на групата. Е НП. Сега преминаваме към бюджета. А, не. Трансферите. Трансферите, които ще ги разгледаме обаче по-късно. А, всъщност, трябва да гласуваме сега по точка 20. Кой е за? против, въздържали се. Просто формално трябваше да гласуваме, така че сега всичко е наред. Ще прегледаме другите бюджетни трансфери, трансфери по-късно. Няма други трансфери за госпожа Бацани. Нека се уверя. Госпожа Балзани няма други трансфери. Господин Фернандес има обаче предложение. Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Тази корекция ни бе представена, допълнителна корекция. Искам само да ви напомня, че това е свързано с целия сграден фонд в Брюксел. Това е една превентивна мярка. Няма проблеми с тази корекция на бюджета. Става въпрос за 2 милиона евро. за а, също сградата Кант в Люксембург. Там няма проблеми, това е корекция. Възоснова на решение на бюрото от март 2010 година. Бе извършен одит. На базата на всичкото законодателство и а, някои екологични съображения. Затова препоръчвам да гласуваме за това изменение на бюджета. Благодаря. Няма възражение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Господин докладчик, имате ли друг трансфер? Не, само този е. Добре, няма много трансфери този път. Сега нека преминем към точка 6, която бе отложена, както посочих преди малко. Добре, тогава нека да гласуваме. Point 10 и 14, on n'a plus besoin de voter. Няма нужда да гласуваме по 13 и 14. А, извинете, извинете. Приключихме с гласуването. Приключихме. Добре, нека се върнем тогава към дневния ред и да минем към точка 10. където имаме проекто доклад на госпожа Мунис де Уркиса създаване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света. Voilà. Madame, euh, je crois que vous avez deux rapports. Госпожо, мисля, че имате два доклада, ако не се лъжа. Имате доклад по член 14, създаване на инструмент за стабилност. Би било добре, ако ни ги представите заедно. Да, благодаря, господин председател. Се трата де... Un peu de silence, s'il vous plaît. Euh, Моля за ред залата само госпожа Мунис трябва да говори в този момент. Само нейния е глас да чуваме. Да, благодаря, господин председател. Изготвила съм доклади за два финансови инструмента, свързани с външните действия на Европейския съюз, във връзка с предложенията за реформи на комисията за промяна на регламента за тези е, инструменти. Целта на реформата, на промените, Господин председател, наистина не мога при такива условия да а, говоря. Председателя призвава за ред залата. Отново докладчика. Опитва, целта е да се постигне една хармонизирана процедура за всички географски инструменти и трите тематични инструмента, а, които се занимават с външните дейности на Европейския съюз. Аз ще говоря за двата инструмента, по които съм изго... изготвила доклад становище, инструмента за стабилност и Европейския инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света. Тези два инструмента а, имат все по-голямо значение през последните а, години поради външните действия на Европейския съюз, най-вече предвид е, това, че външните действия на Европейския съюз се съсредоточава на миротворчеството и разрешаването на хуманитарни кризи, както и утвърждаването на правата на човека. Реформата на е, тези законодателни актове, така че е, трябва да постигне по-висока правна сигурност – и най-вече, което е важно за нас, е, трябва да подобрим синергията между е, инструментите, за да не се разходват излишни средства. Договора гласи, че е, целите на външните дейности, е, в това число предотвратяване на конфликти и мироопазване, е, са ключови елементи от външните действия на Европейския съюз. Инструментът за стабилност е този, който се използва за управляване на управлението при кризи от страна на Европейския съюз и отклика на кризи. Що се отнася до а, такива нужди, като а, реагиране при кризи, а, освен хуманитарни дейности. По отношение на бюджетните съображения, съгласна съм с това, което казахте, господин председателю, че европейската външна политика трябва да повиши своята ефективност. Ние обаче трябва да се занимаем само с бюджетните аспекти на това предложение. 42% повишение предлага комисията в многогодишната финансова рамка до между 14 и 20 година. А, мисля, че ние, парламентът, трябва да защитим позицията тази цифра да не се променя по време на преговорите, е като се има предвид значението на този инструмент. Значение за международните работи. Трябва да поддържаме 42% повишение за периода, така както се предлага от комисията. Измененията още не съм ги е, подготвил в писмен вид, е, но е, предлагам да се въведе по-гъвкава договорност за финансиране, по дъвкав режим на финансиране. Трябва ни повече гъвкавост и в използването на неоползотворени средства от други, други инструменти с цел постигане на по-силно въздействие. Трябва да има възможност е, да се оползотворяват е, тези други средства за целите на е, тия инструменти, за които аз говоря. Трябва ни по-добро съгласуване между Европейския съюз и държавите членки, както и международните организации и партньори не бива да допускаме дублиране на финансирането, трябва да, финан... да рационализираме а, оскъдните ресурси, с които разполагаме, така че ни трябва повече гъвкавост, повече място за маневриране, така че е, ресурсите да могат да се прехвърлят от едно, една бюджетна област в друга, където има нужда от допълнително финансиране. Такава гъвкавост трябва да има при а, дейности, които а, са по своето естество непредвидими. По отношение на инструмента за правата на човека, той има за цел да насърчава демокрацията и а, зачитането на правата на човека. Там един от а, Основните елементи е да се създаде един мощен инструмент за подхождане на, към всичките финансови инструменти за външни дейности. Трябва да запазим петте цели, които съпътстват този инструмент и всякакви промени в разпределението на средства трябва да са възможни единствено чрез одобрение на парламента. Това е позицията, която трябва да отстояваме. Трябва, разбира се, да се уверим, че има достатъчно финансиране за насърчаване на демокрацията и правата на човека. Комисията в новата новогодишна финансова рамка предлага 20% 5% увеличение, което е по-малко от 23%, които ние искахме, така че е, трябва да сме по-амбициозни в е, бюджета за един инструмент, който дава на Европейския съюз една е, силна международна позиция. Така че трябва да отстояваме това повишение. После нов инструмент за насърчаване на демокрацията. Това е нещо, в чиято подкрепа ние сме гласували, но не бива да допускаме това насърчаване на демокрацията да се финансира от други външни фондове. В измененията също споменавам нуждата за съгласуваност между този инструмент и дейностите, които се извършват от държавите членки и други международни организации. Мисля, че координаторите ще се опитат да разпишат някои общи разпоредби за всички финансови инструменти за външни дейности. Аз предлагам това да се включи и в тези два инструмента. Естествено, в измененията също ще посоча, че парламента играе роля, като упражнява парламентарен контрол, която роля трябва да се укрепи, трябва да се подчертае при тази законодателна реформа. По отношение на делегираните тактове, трябва да оставим нещата в ръцата на преговарящите по този сложен въпрос. Благодаря ви. Някой иска ли да вземе думата? Има ли някакви възражения? Коментари? Госпожа Брантнер, която тук още пристигна. Но много се радваме, че сте сте сред нас и май се казвате госпожа Оденберг, защото сте зад нейната табелка. Извинете закъснението ми. Аз съм докладчик в Комисията по външните работи. А пък госпожа Мунис беше докладчик в Сянка в Комисията по външните работи. Затова считам, че трябва да запазиме това, което е отличителната черта на инструмента гъвкавостта. Това е единствения или поне един от малкото инструменти, който, който не се нуждае от е, предварително дългосрочно е, планиране, програмиране и е, ни позволи по време на арабската криза, на арабската пролет да реагираме своевременно. Сега, е, разбира се, по-лесно би било за комисията да е, отнема от гъвкавостта, защото това ще улесни нейната работа, но аз мисля, че не трябва да поемаме по този път. И мисля, че парламента трябва да изтъкне необходимостта от тази гъвкавост. И второ, трябва в, един, в едно приложение, отколкото, отколкото в самия документ е да бъдат включени различните дейности, които могат да бъдат финансирани от този инструмент по външната дейност. Но аз е, мисля, че е, можем да се, да се да се спазариме с комисията, като кажеме да, ще ги включиме в анекса, но ако ние имаме право след това да бъдем информирани, да знаеме за какво става дума, просто. А в противен случай ще оставиме това в самия документ. Госпожа докладчик, искате ли да направите някакъв коментар, показан от госпожа Бранднер? Да. Много добре поработихме с госпожа Бранднер и проследихме всички консултации, проведени от а, комисията. Мисля, че не на, на, на практика сме абсолютно а, наясно каква трябва да бъде политиката на комисията, т.е. да има предварителни консултации с парламента преди предприемане на дейностите и действията, а не както до сега да бъдем информирани постфактум. Значи трябва да, да получаваме предварителна информация и да бъдем консултирани в повечето случаи, не само информация. По този начин ще се увели... затвърди ролята на парламента. Той трябва да играе и по-голяма роля що се отнася до делегираните актове. Да, трябва, трябва, трябва гъвкавост. За, защото самите дейности, които ще се финансират чрез този инструмент, са а, е, реагиращи и гъвкави. А, е, така че самия инструмент трябва да бъде а, е, гъвкав. А... Но трябва да бъдем информирани дори и по, в писмен вид, ако а, трябва комисията, примерно, да реагира много успешно за по-малки суми и така. Но при всички случаи трябва да бъдем информирани, трябва да договориме процедурата, по която трябва да се приложи, за да бъдем информирани, но при всички случаи мисля, че и тук, и в Комисията по външни работи, и в Кокобо сме на мнение, че трябва да запазиме тази линия на действие. Госпожа Ненски. Благодаря, господин председател. Аз съм докладчик по общия регламент за изпълнение на всичките инструменти. Другата седмица ще представя предложението, защото трябваше да вземем преди всичките инструменти ще ви предоставя доклада. Мисля, че става въпрос за много важни изменения в тия регламенти. Искам от сега да кажа само, че общия регламент обаче е, трябва е, да съдържа само прости, еднообразни е, правила, които се прилагат по еднакъв начин спрямо всички инструменти. Не мога да дам повече разяснения сега, без да сме разгледали всичките инструменти, но следващата седмица ще ви дам повече информация. Благодаря. Благодаря, госпожо. Относно тези два доклада, крайните срокове са следните. По десета точка създаване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света. Първо, имаме размяна на мнение на базата на писмен доклад. Това ще бъде направено на 21 март. Всъщност следващата седмица, това, което каза току-що е докладчика. Крайният срок е 25 април за внасене на измененията. Разполагаме с малко време до тогава, тъй като проекто становището ще бъде гласувано в бюджетната комисия на 31. А ФЕД обаче ще я гласува през юни. Това е за 10-та точка. За 14-та точка инструмента за стабилност Всъщност нещата стоят по същия начин на практика. Да. Малко или повече същата ситуация имаме. Госпожо Бранднер, да, наистина нещата за, двата, за двете становища са едни и същи. Вчера в Афет казахме, че трябва да ги гласуваме в пакет. Тоест, нека да имаме един пакет, който да а, търпи една и съща еволюция. Тоест, нека да не приключваме ние гласуването преди другите. Възхищавам се на вътрешната координация на комисиите. Това е абсолютен пример за бюджетната комисия. Благодаря ви, госпожи. Тъй като госпожа Нейнски взе думата, сега ви предлагам отново да вземе думата за да ни представи доклада си по точка 12. Разширяване на ЕС, политики, критерии и стратегически интереси на ЕС. Надежда, заповядайте. Благодаря, господин председателю. Становището, което съм написала, е по доклад по собствена инициатива. До някъде това съвпада с работата ми по един друг документ за регламента който се занимава с предприсъединителния инструмент. Така ще разгледаме конкретните промени в инструмента следващата седмица, когато се разглежда проектостановището. Водещата комисията ще разгледа разширяването в общ план и ще разгледа сегашните и миналите политики на разширяване, институционалната рамка, както и критериите от Копенхаген. Занимава съм се с няколко области. Първо, инструмента за предпресъединителна помощ остава финансовия стълб за стратегията за разширяване като включва всичките аспекти на вътрешните политики и тематичните въпроси. Целта е да се гарантира това, че кандидатите, страните кандидатки и потенциалните кандидати са изцяло готови за евентуално присъединяване като ги насърчаваме да а, включат в националните си приоритети на европейските стратегии и политики. Това включва основните европейски ценности за демократичните институции и върховенството на закона. Не искам обаче да подчертая, че предприсъединителният диалог трябва да се съсредоточава върху целите от стратегията за 2020 година. Също препоръчвам целите на политиката за разширяване да отчетат и последните тенденции в програмата на Европейския съюз за економическо управление и фискална стабилност, а също така да се синхронизират социалните и економически фондове към нашите приоритети днес с оглед на малките и средни предприятия, така щото да се постигне модернизация на економиката и да се повиши конкурентоспособността. По отношение на бюджетната комисия най-вече ни интересува гарантирането на съгласуваността на политиката за, за разширяване с вътрешната политика на Европейския съюз, ставането на бюджетни синергии с други финансови потоци към а, страните бенефициентки. Също съм се занимала с ефективното оползотворяване на средствата, като съм подчертала разпоредбите на финансовия регламент, по който в момента се водят преговорите. Е, има значение нови условия, като например мерките за прозрачност, осигуряването на резерви, които ще е, подобрят стимулите за бенефициентите и административния капацитет. Сумата, която се предлага за следващата между е, многогодишна финансова рамка, представлява повишение с 7,3% в сравнение с предния 7 годишен период. Това е, е бюджет за споразумение за партньорство, които се основават на запазване на сегашното положение – по отношение на целите. Такова повишение трябва да доведе до баланс между постигането на критериите за присъединяване, като се подкрепи и социалното и економическо развитие в страните бенефициенти. Също така знаеме, че е спаднал до 8 броя на страните бенефициенти след присъединяването на Хърватия през 2013 година. Аз съм докладчик в Сянка. Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа Нейнски за ценните предложения. Имам няколко коментари а, по отношение на синергиите между Европейския съюз и държавите членки. А, можем да се позовем на поручването, което ни бе представено преди малко. Това важи и за Западните Балкани, както и други страни в процес не съм присъединяване. Мисля обаче, че трябва да има координация не само между държавите членки и Европейския съюз, но също и с други а, участници, като например Световната банка, Европейската инвестиционна банка, както и други а, институции. Това трябва да се добави е, с цел повече яснота. По второто, което спомена госпожа Нейнски, е за това а, как подхождаме към а, а, помощта, секторния подход, това не ме тревожи. Но мисля, че тук трябва да а, вземем предвид и нещо друго. А, Тенденцията е да разработваме различни национални системи в допълнение към европейската система, което води до повишаване на бюрокрацията при разпределението на финансиране и е нещо, което трябва да избягваме. По отношение на економическото управление и обществените финанси, това не е проблем. Естествено, че е много важно а, да е добра, финансов, добра системата на финансиране в а, страните, които се присъединяват но трябва да се е, види какво имаме предвид по отношение на европейски модел на економическото управление. Не мисля, че трябва да налагаме някакъв економически модел, затова мисля, че си струва да се поясни какво си има предвид. И накрая мисля, че е много важно да се подчертае, че присъединяването към Европейския съюз не се свежда единствено до национална политика и национално управление. Много е важно да се разбере, че това е един процес, който а, е от значение за цялото общество. Гражданското общество, социалните партньори, пазара на труда. Често пъти пренебрегваме е, тези страни, а те са особено важни и мисля, че трябва да бъдат засегнати в е, доклада. Също така, вече от години се прокарват проекти за възстановяването на културното наследство. Не става въпрос единствено за възстановяване на разрушените църкви и джамии. Става въпрос за процеси на помирение, така щото хората с различни политически, религиозни и културни вярвания а, да а, се сближат. А, за финансиране, затова не се изключва по ИПА, но не се споменава е, изрично. Затова мисля, че а, тези аспекти също трябва да залегнат в становището, но а, с изключение на това, мисля, че а, предложението на госпожа Ненски е особено добра. Не виждам други желащи да вземат думата за коментари. Надежда, заповядайте. Не, искам просто да благодаря на господин Фарм за отправените препоръки. А, мисля, че ще успеем да стигнем до а, един приемлив а, текст за предложението, който да бъде максимално полезен за нашето становище. Искам просто да кажа, че отчитам всичко, което каза той. Благодаря, госпожо Нейнски. Благодаря, госпожа Нески. Припомням ви, че срока за внасяне на, едина, на изменения е 10 април, а след това ще бъде гласувано на 31 май от водещата комисия и през юни докладът ще бъде внесен в пленарна зала. Сега продължаваме с финансовите инструменти. А, сега ще се спреме на точка 9. А, създаване на европейски инструмент за съседство. Господин Козловски има думата. Благодаря. Благодаря, господин председател. Инструмента, който използваме за политиката на съседство, се смята за ефективен, ефикасен е, инструмент, но по време на публичната консултация стана ясно, че трябва да се усъвършенстват е, някои от неговите компоненти. Инструмента за съседство има за цел да насърчава е, демокрацията, зачитането на правачата на човека и върховенството на закон. За закона инструмента се прилага в 16 страни извън Европейския съюз, 6 на източните граници и 10 е, на юг от Европейския съюз. Е, в наш интерес е да насърчаваме демократизирането на тези страни и на техните общества. Новата политика на добросъседство предвижда едно по-задълбочено економическо и е, политическо сътрудничество с цел повече демократични реформи. След консултацията комисията предложи принципа more for more, т.е. повече за повече, т.е. да се насърчават и да се дават повече средства за най-амбициозните проекти, като се съкрещават сроковете за програмиране. В момента тези срокове са около година и половина, изискват се много документи, просто нещата са сложни. Комисията предлага също така хармонизиране, едно по-задълбочено хармонизиране и въвеждане на хоризонтален подход. Има и предложение за по-задълбочено сътрудничество между Европейския съюз и трети страни, както и сътрудничество с различни други донори или спонсори, като например ОНЕ или Европейската инвестиционна банка. На този етап вече се говори по-скоро за методи на намеса, а не за а, конкретни суми. Конкретните суми ще бъдат договорени по-късно. Смятам, че предложението на комисията може да бъде разглеждано като един предварителен проект. Предложението е да се увеличи с 23% сумата, т.е. около 13 милиона от 13 милиона на 16 милиарда, 13 милиарда на 16 милиарда. Сега нека да кажа и две думи за програмата Erasmus за всички. А, трябва да се определят сумите, които ще бъдат отпуснати на отделните страни за проекти с цел демократизиране на обществото, зачитане на, чове, на човешките права или проекти свързани с преодоляването на някакви бедствия. Смятам, че предложението е положително. И е в духа на а, нашето предложение от миналия ноември. При изработването на становището се допитах до докладчиците в сянка и им благодаря сърдечно за подкрепата и помощта. Аз също смятам, че принципа More for More е подходящо местен, но трябва да се доуточнат критериите за отпускане на а, средствата. Трябва и да се наблегне повече на регионалното измерение на сътрудничеството. И на, на трето място трябва да се посочи, че демокрацията трябва да бъде основополагащ принцип в отношенията между Европейския съюз и трети страни и Русия по-специално и същевременно да се наблегне на принципите, управляващи вътрешнито и външните дейности на Европейския съюз и всичко това да се свърже с стратегията 2020. Смятам също така, че трябва да насърчиме всички дейности които ще, и мерки, които ще ни позволят да използваме по-ефективно, по-рационално средствата на Европейския съюз и да потърсиме нови взаимоотношения и сътрудничество с Европейската инвестиционна банка, с други е, организации за по, с цел по-голяма ефективност. Трябва също така да се наблегне и на енергийната ефективност, е, малките и средни предприятия и проектите в този смисъл и също така да се, да се наблегне и на регионални и макрорегионални проекти, като например стратегията за река Дунав. Парламента трябва да бъде уведомен и да участва активно в програмирането и осъществяването на, на проектите. И заключение, надявам се, че ще постигнем един широк компромис. Благодаря ви. Благодаря, господин докладчик. Гърн Ферм има думата. Аз съм докладчик в сянка по този, на този доклад. Благодаря на господин Козловски. Наистина имахме едно отлично сътрудничество и той взе предвид практически всички наши предложения. Сега, мисля, че нямаме никакви проблеми, но няколко коментара. Първо, е, Европейски инструмент за демокрация. Много е важно е, да има по-добро координиране между този доклад и доклада на госпожа Мунис. Е, Защо... Просто нещата трябва да бъдат по-координирани и по-последователни. Второ, в параграф 19. Тук става дума за използване на средствата, генерирани от финансовите инструменти. Това може да бъде доста спорно и так за това струва ми се, че тук трябва да се внесе някакво изменение. На трето място аз казах и на госпожа Ненска. Какво каква трябва да бъде целта на а, подкрепата. Културно наследство, социална тъкан и така нататък. Това е важно не само за страните, които ще се присъединят, а и страните, с които имаме съседски отношения. И накрая макрорегионалните стратегии трябва да се финансират с този инструмент – може би просто трябва да, да и да кажем, че трябва да се финансират, а не могат да се финансират. Това са няколкото коментари, които исках да направя. Благодаря, Гърън. Карл. С две думи, господин председател, благодаря на докладчика за отличната работа. Мисля, че самото предложение е отлично. Е, също исках да наблегна на макрорегионалните стратегии. Макро, макрорегионалната стратегия за Балтийския регион беше първата а, е, такава стратегия. която в момента не разполага с достатъчно средства, така че трябва да имаме едно по-дългосрочно виждане за финансирането на тази стратегия. Предполагам, че можем да постигнем някакво съгласие. Мисля, че просто този проблем би могъл да бъде включен в а, този контекст. А, същевременно в тази стратегия участва и Русия, така че сега е, това е една възможност за въвличане и на на Русия. Мисля, че просто трябва да използваме този, този контекст, за да развиеме малко тази стратегия и всички тези подходи. Просто ще е, предложа някои изменения. Благодаря, скъпи колега. Госпожа Брантнер има думата. Е, е, Няма проблем, господин председател. Накратко, ние считаме, че е добра идея да се увеличи бюджета, тъй като имаше много искания в това отношение по гражданското общество подкрепяме изцяло казаното от а, предишния оратор. Именно на това ни научи и предишния опит. Това бяха полуките, които изведохме от Северна Африка, т.е. трябва да работим в тясно сътрудничество с гражданското общество, посредством конкретни проекти, но и също в рамките на мониторинга, оценката и програмирането. Всички тези аспекти трябва да бъдат включени. Не трябва да гледаме на тези хора като на бенефициенти на финансови средства, но и като хора, които могат да работят в сътрудничество с нас. Относно условието More for More, имаше предложение на комисията, на Европейската комисия относно уточняването на този подход, който е доста общ. Не сме изцяло убедени, че той ще доведе до добри резултати на практика, тъй като все още всичко е прекалено абстрактно. Подхода трябва да бъде по-конкретен, за да може да даде и резултати. Трудно е да се приложи на практика, защото от една страна желаем да подкрепим процеса на преход и в същото време правителството в кавички, военното правителство в кавички, не е най-добрият ни партньор. Така че изправени сме пред истинска дилема и по мое мнение ще трябва да задвижим сивите си вещества. И накрая, по мое мнение, има една слабост в предложението на комисията, а именно там, където се говори за конфликтите в региона. това е много важен аспект. струвам, че е слабо засегнат. по мое мнение, по наше мнение, би било добре, ако е, имаме малко по-задълбочен анализ в това отношение. А относно инструмента за стабилност, а, то не става въпрос за кризи. Това са конфликти, които съществуват от доста време и които просто продължиха много време. А, така че не сме чак до там изненадани и бихме могли да работим върху превенцията и върху а, работата на място. Тоест, не трябва да използваме само инструмента за стабилност, а трябва да използваме всички други налични инструменти. Благодаря. Благодаря и аз. Господин докладчик, желаете ли да отговорите? dziękować za te komentarze i uwagi. И oczywiście mówimy... Да. Бих искал най-напред да благодаря на всички за направените коментари. Във връзка с подобряването на някои критерии и прозрачността. Но нека бъдем ясни в това отношение. Винаги има известна доза субективизъм. Сътрудничество е Сътрудничеството към момента е доста плодотворно, така че се надявам, че ще стигнем до консенсус в това отношение и ще имаме много добър инструмент. Благодаря, уважаеми колега. Доста добре напреднахме. В дневния ред ни остана само една точка, която трябва да разгледаме тази сутрин. Джовани Лавия и преките плащания на фермерите. Възползвам се от тази възможност, за да кажа следното на координаторите, които не са всички тук, но а, обръщам се към асистентите на тези, които не са тук. Можем да спечелим време, ако след десетина минути започнем срещата на координаторите, която беше предвидена за 2 часа. Ще спечелим време от една страна, а от друга страна ще имаме възможност да получим и превод. Ще имаме и повече време за обедната почивка или за следобедния ви сън, както искате но моля проверете ситуацията, докато Джованни Лавия ни представя проект проблема, свързан с преките плащания на селскостопанските производители. Е, Благодаря, господин председател. Темата е свързана с привеждането в съответствие с регламента за преките плащания и новата многогодишна финансова рамка. На всички е, ви е известно, че по същество преките плащания се уреждат посредством регламент. Това е една от основите на ОСП – Регламента е в сила до края на 2012 година. За да може през 2013 година да продължат да се изплащат преки плащания на фермерите, ще е необходимо да се приеме преходна разпоредба – или преходна мярка. Комисията направи предложение в това отношение. Предложението в момента се обсъжда в парламентарната комисия по селско стопанство. Идеята на това предложение е да се придържаме към статуквото, т.е. да се запази модулацията на изпра... изплащаните премии. Т.е. има снижаване на премиите, с 5%, т.е. между 5000 и 3000 евро. А всичко, което надвишава тази стойност, т.е. тези премии, ще се предвижда финансов пакет от 300 000 евро. Разпоредбите не се прилагат към ултрапериферните региони, както и към някои острови. Относно държавите, които се присъединиха наскоро към Европейския съюз, към тях ще се прилага различен механизъм на модулация. Имаме единна премия, която се прилага от 2012 година за тях. Парламентарната комисия по селско стопанство направи предложение с цел да се запази системата, която се прилага в края на 2012 година. Същата тази система да се прилага и за 2013 година, докато разполагаме с финансовите правила, които да регулират таваните в рамките на преките плащания. Благодаря. И аз благодаря. Добре ще следим с внимание развитието на това предложение, тъй като става въпрос за бюджета на ОСП. Тъй като взехте думата, тъй като доста колеги взеха думата, доста сте красноречиви днес, бихте ли искали да разгледаме и мандата за триалога? Тази тема ще бъде обект на дискусии и днес след обяд, когато ще се срещнем с комисаря Левандовски, когато ще обсъждаме бюджетните кредити по плащания. Но бихте ли искали още сега да започнем дискусиите по триалога, а, за да спечели малко повече време и да разполагаме с повече време след обяд? Eh, Господин председателю, действителност това разискване е тясно свързано с а, това, което предстои да свършим след обеда. А, зависимост от това, какво ще ни каже комисар Левандовски, е... ще видим колко е свързано с нашите дебати. Това е важно и за подобряване на нашите насоки. Ние призоваваме за тясно сътрудничество с другите институции – един от основните моменти, пред който сме изправени, с който трябва да се занимаем в бюджета за 2012, е именно това. Можем да преразгледаме сроковете за пилотни проекти. Това може би можем да го свършим и сега. Общо взето е същата процедура, както миналата година. Тя ще се повтори така че можем да излезем с някои предварителни оценки на пилотните проекти от страна на всичките комисии, в това число бюджетната комисия, разбира се. Да, ще имаме възможност да представим това на комисаря и и на комисията изобщо, която ще направи проучване на изпълнимостта преди, преди лятото. Тоест до май месец би трябвало да получим отзивите на всички специализирани комисии, за да можем да обобщим и да изпратим информацията на комисията, която ще трябва да вземе решение преди лятото за оценката си по отношение на работата по предложените, е, на предложените е, пилотни проекти. След а, е, лятната отпуска, естествено, този процес ще продължи и, както винаги, ще имаме пакет предложения, които а, подлежат на парламентарен контрол. После има помиряване с съвета и преговори и помирителна процедура а с съвета. Това е което мога да кажа за сега. Но по отношение на, на плащанията за тази година предпочитам да изчакаме комисаря председателя. Благодаря, скъпи колеги. Ще свърнем към въпроса след обед. Исках а, е, да питам нещо Гъран, но явно той си има друга работа. Аз исках да се обърна към теб, Гъран. Скъпи Геран, разполагаме с още доста време. Нямам а, е, още отговор от ЕНП, за да може, ако може да организираме заседанието на координаторите сега, за да спечелиме време. Може ли да ни говориш по точка 17 сега? Той беше по принцип включен за, за следобед. Не, е мисля, трябва следобед а, а, да го направим, защото има представители на другите институции, които а, трябва да присъстват на представането. За съжаление, госпожа Грале няма. И... Съжалявам, но не можем да направим нищо повече за сега. Имаме ли някакви новини от координаторите Сидония? Салваторе. Им е някъде на интервю и не можем да се свържем с него, но аз съм на разположение. Значи всъщност само зелените липсват. Но не можем да промениме без зелените. Добре, тогава се, при... се придържаме към договореното. Можем да, да, да обядваме по-рано. Трябва ли ни цял час за координаторите? Може би два и половина? Не, защото някои ще обсъждаме бюджета по време на обяда, така че може би ще имам нужда от малко повече време. В този дух тогава Заседанието на координаторите ще бъде доста кратко, така че за сътрудниците и координаторите, които в залата в 14.30, но не закъснявайте, защото комисаря ще дойде в 15 часа, значи 14.30 за координаторите 15 часа за е, останалите членове на комисията и ще обсъждаме при закрити врата.